Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Добро утро, уважаеми колеги. Желая на всички една много успешна нова година. Приветствам тук сред нас и представителите на Сметната палата и на ЕИБ. Приветствам ви, с добре дошли на нашето първо заседание на нашата комисия през новата 2014 година. Желаем ви да сте живи и здрави. Желаем на нашите европейски институции да имат също така едно здраво финансово положение. Ем, по дневния ред трябваше да обсъдим е, един доклад, свързан с тройката, изготвен от економическия и паричен от Комисията по економически и парични въпроси. Няма да стане, защото всичко трябваше да се организира много краткосрочно и затова предлагам да ам, проведем една дискусия, включваща обмяна на мнения. Е, Секретарията също работи неуморно и през нощта, така че да можем да обсъдим документа. Е, първата точка и след това ще имаме среща на координаторите. Искам да подчертая, че срещата ще е кратка. След това искам да ви поканя на един скромен прием по случай новата година да вдигнем тост, да се почерпим по повод новата година. И така този малък прием ще се състои в 12.30, след като проведем една кратка среща на координаторите, така че всички сте сърдечно поканени и добре дошли на този прием. Сега становището, свързано с тройката, ще бъде е, обсъден и е, днев, дневният ред ще бъде изменен надлежно. Е, заседанието се излучва по интернет, също има и превод на, от и на съответните езици. Теч, точка трета – освобождаване а, от отговорност а, на бюджета, свързан с Европейският фонд за развитие. Беше взето решение да не се изготвя становище това е решение от комисията по бюджет. Имаме и представител. Тук госпожа Бартън, добре дошла сред нас. Тя от АИБ, а господин Босток е от Сметната палата. Добре дошли. Докладчикът е господин Ян Молдер. Дали докладчикът иска да вземе а, думата или да започнем с сметната палата, така че давам думата на представителя на сметната палата. Никой ли не е тук от сметната палата? Е, да, е jetzt erkennbar. Ами не виждаме дали има представител на сметната палата. Така че предлагам да ви дадем думата на вас, господи, госпожа Барстън. Благодаря ви. Честита нова година на всички. Европейската инвестиционна банка е, разбира се, банката на Европейския съюз, така както е заложено в европейските договори. Ние ем, поемаме отговорности ем, към ем, европейските политики и е, разбира се участваме в процедурата за освобождаване от отговорност е, по отношение на Европейския фонд за развитие. Искам да ви кажа за напредъка, който сме отбелязали през последната година, така както сме правили преди пред вашата комисия. Искам обаче да се върна към 2012 година. Това е годината, за която ние даваме отчетът. Отбелязва се е, един много важен юбилей. 50 години, откакто ЕИБ започна да финансира проекти в страните от АКТБ. По време, през този период, 1300 проекти са проведени в 92 страни. Това са 15,3 милиарда евро като цяло, включително 53 милиона като грантове за помощ за техническо развитие. 1,5 милиарда са, са проекти за, ам, свързани с ам, предоставяне на чиста вода. През 1993 година беше ам, подписан споразумението от Котоно, беше предвидена и помощ за ОСТ. Ам, Страните от АКТБ се финансират от Европейския фонд за развитие и от собствени ресурси на банката, ресурси, които ние получаваме от финансовите пазари. Основно споразумението от Котоно. Целта е да бъдат финансирани частни проекти в страните от АКТБ. Има и револвираща фонд. 3,2 милиона са средствата по него. Има и е, частни инвестиции в региона, като, като се има предвид и инструмента за поемане на риска. Има и други инвеститори, е, които са местни дългосрочни инвеститори. Продуктовата ни палитра се допълва и от грантовете за отпускани за техническата помощ. Прави се опит да се придаде добавена стойност на извършваните проекти. Изготвихме стратегия и с заинтересованите страни, провеждаме срещи. целта е да се обединим кът, около едни и същи цели, свързани с, справяне с измененията в климата, с постигнано устойчиво развитие. освен това работим и по развитието на банковия сектор и се поставя акцент върху намаляване на въздействията от измененията в климата и да се постигне регионално ам, сближаване. През 2012 година размера на кредитирането е 644 милион, милиона, 41 милиона са за техническа помощ. Освен това се, предвижат, се бяха предвидени грантове и за подпомагане на регионалното развитие. 57% от нашите проекти са, са финансирани. Това означава 119 проекта са били съфинансирани. финансирани 2003 година. Нашите цели са да са обхванати климатични компоненти и те да съставляват 22% от цялостното кредитиране. Продължаваме да Поставяме акцент върху частния сектор, да се работи върху намаляването на бедността в развиващите страни. Беше е, увеличено кредитирането е, по инструмента за инвестиране. Финансирането се увеличи от 193 е, милиона до 255 милиона. Постигнате рекорд в финансирането през последните години. Целта е да се запазят тези инструменти, свързани с инвестирането. Ще се спра на някои проекти, за да ви дам представа за това къде се вливат средствата. Първо в финансовия сектор. Първият пример, свързан с макрофинанси... с микрофинансирането и за този проект ще ви покажа накрая един видеоматериал материал Около 90 000 работни места ще бъдат запазени чрез 30 хиляди малки и микропредприятия. В Кения, например, се финансира започването и създаването на малки и микропредприятия. Това е много важно за развитието на сектора в средносрочен план. Краткосрочното създаване на заетост също е положително развитие, но в средносрочен план мерките ще са по-ефективни. 800 малки и средни предприятия са били създадени. Има и друг начин, по който ние е, оказваме подкрепа. В момента се използват е, повече гаранциите, свързани с е, подпомагане на проектите. Ние сме е, финансирали и инструмент е, за подпомагане на МСП и за разширяване на портфолиото за МСП. Две от банките в, Африка, в Африките не искат да поемат риск по отношение на МСП и затова ние трябва да откажем подкрепа. Около 25 000 работни места могат да бъдат създадени чрез такъв вид подпомагане. Относно инфраструктурата. 360 милиона за 9 ключови проекта. 250 милиона за е, около 6 енергийни проекта в Африка. 750 мегавата е енергийното снабдяване. Това е цялостния капацитет на Етиопия. Виждате какъв е размера на въздействието от там. Около 400 хиляди домакинства и бизнеси в градски и селски райони ще бъдат а, а, свързани към електроцентралите и ще могат да разчитат на по-чиста околна среда. Създават се и много повече възможности. В Камерун сме финансирали също проекти и сме се опитвали да трансформираме залежите там на газ и природни ресурси и да ги, да ги използват на място по по-устойчив начин. Освен това се работи и по проект свързан с полагането на тръбопроводи ще бъдат свързани по този начин и над 2000 домакинства. Ще се подобри и местното електроснабдяване. ще се стимулира и създаването на работни места и економическия растеж в страни, които са ам, пострадали от конфликти, като ам, Кот Дивуар и а, и Гвинея. Техните енергийни мрежи също ще бъдат обвързани. Ще се работи и върху създаване на електропреносни мрежи в селските райони. Към тези грантове в размер 75 милиона евро се предвижда и допълнителна помощ, така че да, бъдат, да бъде подпомогната инфраструктурата в африканските държави. През 2012 година 160 милиона за пет проекта отново в енергийния сектор. Целта е да се замени използването на изкопаеми горива с по-устойчиви източници на енергия. Френска Полинезия. 7,5 милиона е размера на кредитирането за изграждане на болница. Освен това се подобри и енергоснабдяването и е, се намали процента на вредните емисии. Току-що ви обясних е, в подробности за това какво може да очаквате е, от банката и какви резултати сме постигнати. 2012 година е първата година, през която започнахме да измерваме нашите резултати така че създадохме една доста стабилна методология за изчисляване на резултатите и по този начин можем и да се отчитаме за възимите от нас резултати. Първият доклад с резултатите е бил вече публикуван. В него е включен анализ на операции, които са подобрени през тази година и да ви дадем възможност да видите какво сме постигнали през последните години, какви са действителните резултати. Това го повторихме и тази година. Ще дадем отчет и през второто три, три месечие. Подбираме нашите проекти и ги предпочитаме тези, които имат голяма добавена стойност. Извадихме си полки от миналото и от това, което се случи през 2012 година и ще продължим да подобряваме методологията, свързана с измерването на нашите резултати. Има и работна група, която също ще ни подпомага при извършване оценка на резултатите. Много важна стъпка е направена през есента когато беше предприята инициативата свързана с прозрачността. Секретарята тогава работи по стандартите, стандарти за предоставяне на грантове на другите институции. Трябва да има много ясни стандарти за финансиране на институциите. Така че по време на следващото заседание на комисията ще видите как тези стандарти се отнасят до финансирането и разпределението на средствата. Освен това, политиката свързана с противодействие на измамите беше подобрена, нови инструменти бяха развити от банката, политиката свързана с подаването на сигнали. Работим и върху изключителна изваредна процедура е, и работим по нова методология, свързана с защита на, на данните. Има и друга инициатива, свързана с WNFT и с нашите клиенти. Ние им предоставихме един интерфейс, който е много по-ефективен. Могат да, да предоставят по-широко кредитиране в резултат от това. Подобрихме процедурите. Сега има 30 проекта. Е, има и 7 нови, които са изпълнени през годината. Обхванати са и нови региони, в които се извършват проекти в Азия и в страните от източното партньорство, както и в страни от АКТБ. Работим в много по-тясно сътрудничество, отколкото в миналото по отношение на програмирането, защото сега сме поставени и в условията на годишната финансова рамка. Работим много в много тясно сътрудничество относно програмирането и страните от АКТБ. Една от ключовите области, която е важна, беше важна в миналото, е а, разполагането а, на а, представители на ЕИБ в, а, в сградите, къде се помешава делегациите на Европейския съюз. Вече имаме четири офиса, в които имаме нашите, нашите представители Санто Доминго, Киев и Москва. Договорени си други офиси през годината. Има още 7 страни, в които ще финансираме местен агент в рамките на делегацията. Какво ще се случи в бъдеще? Ще работим върху нашата работна програма и ще подобряваме нашият финансов пакет. Целта е да се предвиди сума от 500 милиона евро през 2000 през следващите години. Много интересни проекти ще бъдат финансирани. Ще е, ви информираме за тях в бъдеще. Е, това ще са проекти за изграждане на инфраструктура, засилване на финансовия сектор и други. Проектите ще имат е, регионален акцент. Трябва да се обърне внимание на страни, които имат най-голяма нужда. В е, миналото беше трудно за нас да работим в е, по-бедни страни, страни засегнати от конфликти, а, или засегнати от природни бедствия и така нататък. Очакваме а, в а, такива региони да подсилим кредитирането, да използваме инструменти като споделяне на риска а, и гаранции. Необходимо е да се използват ефективно всички бюджетни е, ресурси. Ще заключа като кажа, че инструментът за финансиране на страните ОКТБ е много важен за развитието на частния сектор. Разбира се, работим съвместно с партньори на Европейския съюз и на АКТБ. Надяваме се да подобрим резултатите от предишните ни диалози. Относно нововведенията, много питате за това какво се случва в, нашия, в проектите свързани с, финансовите, с финансовия сектор. Ще ви покажем един видеоматериал, за да видите какво се случва с проектите свързани с микрофинансирането и може би някой ще успее сега да натисне копчето и да пусне видеоматериала. В бъдеще може би ще а, успеем а, да осъществим някакъв вид комуникация между вас и крайните бенефициери. Ако посещавате и срещи на съвместната парламентарна асамблея, също ще могат да бъдат да осъществени такъв тип контакти. И сега моля ви да гледате видеото. The European Investment Bank Group has a long track record in microfinance, both within and outside the European Union, supporting leading microfinance providers, MFIs, fund providers and stakeholders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 na pia nina biashara ya baa. Pesa yangu ya kwanza ku, kuanzia biashara nilienda kwa Kerem Bank. Ile mkopo nilipata iko afadhali ni elfu kumi na tano elfu kumi na tano nikaweka kaduka kaduka, ikawa iko kadogo sana, lakini bado nikang'ang'ana tu nikamaliza hiyo kamkopo. Later on, I went back again to the bank, the Kera Bank. They gave me a loan of 300,000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 Okay, thank you very much. Благодаря много. Наистина. Много хубав филм. Разбира се, това не е разследваща журналистика, но наистина много интересно. Благодаря, госпожо Бартън, за вашия доклад. Сега, за съжаление обаче, Сметната палата не можеше да при, присъства. Техните представители участват на много важно заседание защото ще се назначава и ще се изслушва нов председател. Знаете, че Сметната палата е едно, една независима институция. Така че сега давам думата на членовете на нашата комисия. Аз гледах филма, наистина е много интересно. Аз съм живял в Кения 5 години, така че ем, имам някакви понятия по Суахили, но сега няма да продължа на Суахили. Наистина този филм беше много интересен и съдържаше много информация относно работата на банката в Кения. Ено, Знаете, че най-страшното нещо в Найроби е са задръстванията. Но колкото до Европейската инвестиционна банка, както видяхме от този филм, има отлична политика, включително и в областта на информацията. Така че трудно, наистина, може, трудно можем да критикуваме или да изразим някаква критика. Наистина, работата е безумна, много успешна, като че ли всичко върви добре. В Нигерия обаче нещата не вървеха добре, но като че ли нещата сега са тръгнали по-добре. Но има някои въпроси, които можем да зададем. Първо, вътрешния одит и вътрешните аудитори към Европейския е, инвестиционна банка. Как какво прави банката и как дава гласност на своята политика в областта на одита и вътрешния одит. Също време, но нека не забравяме, че много от... Има много проекти за Африка, има Африканската Международна банка, Европейския инвестиционна банка и така нататък. Как успявате да пресеете, да отсеете проектите и да изберете най-добрите и какво е сътрудничеството между е, тези, е, между различните финансови институции, включително и с е, Световната банка. И както знаем, микрофинансирането в момента е така някакси е на мода има много интерес към макрофинансирането, но можете ли да извършите едно сравнение, можете ли да сравните резултатите постигнати по линията на проекти, финансирани от Световната банка и тези от Европейската инвестиционна банка и защото знаеме, че има известни проблеми, то не само в Нигерия. В Нигерия имаше, така се смяташе, че има извършени измами по, в областта на, инвес, на финансирането. Сега, колкото до инвестирането в а, Африка, как, какъв е мултипликационният ефект от, инвестициран, от инвестирането и какви са постигнатите резултати. Има ли? Как, как можем да сравним резултатите постигнати по линията на финансиран от Европейски инвестиционен фонд и 100% от използване на ресурсите, какви са резултатите, положителни ли са. И а, предполагам, че а, си сътрудничести с е с други международни организации, но ние не нямаме еднакви стандарти. Европейските институции и другите финансови институции имат различни критерии как успяваме ние да защитиме политика на прилагане на нашите, нашите критерии. 6, 3 е, милиарда са били е, отпуснати на АКТБ през е, последните години. Как са били разпределени тези средства в годините и как, как, каква е еволюцията на, в областта на финансирането. През март 2013 не знам дали има някой тук от комисията, беше представен доклад Сега, колкото до смесените проекти и смесеното финансиране. Исках да задам въпроса на представителите на Сметната палата, но как, как може да упражнявате контрол над подобни е, инструменти на подобно финансиране? Тъй като средствата се предоставят на е, друг е, орган, който е, управлява, така че не само Европейската инвестиционна банка, но и други наши институции изпитват трудности при упражняване на контрол. Защото много от международните организации, в кои, с които работим в сътрудничество, твърдат, че разполагат с методи за упражняване на контрол и твърдат, че те са много по-сигурни от нашите, така че какъв, какъв контрол упражнявате вие върху смесеното финансиране? еквивалента в ликвидност какво, какво ще кажете по този въпрос? И рамката, рамката за е, изчисляване и за оценяване на резултатите вече сме, едва сме, в момента сме едва в първата година на а, прилагането на, този, на тази методология, така че много рано още да, може би да а, се опитваме да отчитаме някакви резултати, но какво смятате? дали, дали тази, тази рамка е наистина е подходяща и какви ще бъдат. Мисля, че това са въпросите, които мога да ви задам за сега. Други колеги би искали, искали да вземат думата. Не. Сега давам думата на представителя на комисията. На Роберто Ридолфи и господин Хайми Чурсник са тук. Е, е, аз съм... Е, аз ще взема думата, тъй като моя директор отсъства. Благодаря, господин председател. Първо, инструмента за инвестиция е, е извънредно важен, тъй като той е, това е инструмент за подкрепа на частния сектор в страните от АКТБ. Комисията с задоволство отчита постигането на резултати от приложението на този инструмент и насърчаваме Европейската инвестиционна банка да продължава а, да работи по същия начин. Комисията участва активно в оценката на проектите, които се финансират по линията на този е, инструмент и да търси допълнителни средства за съфинансиране на тези проекти. Европейската инвестиционна банка работи в тясно сътрудничество с комисията, т.е. комисията бива консултирана при оценката на различни различните проекти е, по силата на споразумението от 2010 година и комисията участва също така в процеса на взимане на решение, без да има обаче право на гласа. Аз аз бих искал да наблегна на а, е, значимостта на рамката за оценка на резултатите. А, е, Европейската инвестиционна банка ръководи една работна група, която работи по създаването на принципи и критерии за смесеното финансиране, като тези критерии и норми трябва да се спазват и от нашите партньорски институции и организации, така че това е от огромно значение и същевременно ни позволява да а, се да а, изтеглиме полки от а, начина по който се е, осъществяват проектите и същевременно да а, е, усъвършенстване планирането и програмирането на следващите а, е, проекти. Колкото доказаното от господин Мълдър, аз не съм. А, а, не отговарям за доклада на комисията за а, а, частния сектор, но ако, ако там няма. А, а, някаква, някакъв компонент, който да отразява ам, инструмента, то би трябвало в следващия доклад такъв компонент да присъства. Благодаря ви. А сега бих ви помолил да отговорите на въпросите на Ян Мулдер. Много ви благодаря за въпросите. Ще не всичко възможно да им отговоря и ще си изкажа повторно, ако пропусна някои въпросите ви, защото не бяха доста. Относно задръстванията в Найроби, ще трябва да ви отговоря малко по-късно Инвестирали сме много мащабно в метро, в, в градове в по-развити региони. Не знам дали това действително е устойчиво разрешение за транспорта в Найроба, но към момента нямаме против в това отношение. Относно коментара ви, че няма никакви проблеми, разбира се, не това е извода, който искаме да си направите от информация, която ви предоставяме. Но много често хората си представят, че нищо не се получава както трябва и за това се опитваме да ви обясним, че все пак се получава нещо с по-голяма част от средствата, които контролирате. Разбира се, в развиващите се страни има много повече рискове за възникване на проблеми. Действително, все по-оптимистично сме настроени към развитието на Африка, но все още липсва необходимото частно развитие, което да гарантира економическото развитие на целият регион и частните големи инвеститори продължават да смятат, че това е много високо рисков район за инвестиции. А някои от пътите ни показват на практика, че всъщност риска се възприема неправилно и че частните инвеститори биха могли да последват нашият пример и да инвестират в някои от проектите, в които ние инвестираме. С инструментът за инвестиции Основната ни цел е да намерим правилното равновесие и да запълним пропуските там, където частният сектор не предостави достатъчно инвестиции в момента. Така че като цяло говорим за 3-4% възвръщаемост на заемите в момента. И поради този по тази причина решихме да създадем специален пакет, с който да намалим риска за целият инструмент, който да ни позволи да поемаме по-голям риск там, където решим, че има нужда от това. Но към момент имаме печалби близо 5% и се надяваме, че ще можем да отново да използваме тези 3 милиарда, поне още 3 пъти до края на живот на програмата през 2020 година. После ще видим какво ще се случи, но очевидно говорим за доста, за инвестиции в доста голям мащаб. Относно одита от KPMG, тято беше в от него бяха публикувани на вебсайта ни и съжалявам, че представителите на Сметната палата не могат да са сред нас днес, защото те през последната година разгледаха начина по който управляваме фондовете в рамките на инструмент инвестиции на АКТБ и другите ни проекти. Щяхме да се радваме да чуем и тяхното мнение. Сметната палата, разбира се, има достъп до всички проекти. Това е клауза, разписана в договора във всеки един от проектите, в които инвестираме. Така че Сметната палата има достъп до цялата информация. Разбира се, някои инвеститори отказват да участват в проектите, защото не са убедени, че искат подобен контрол от Сметната палата. И така струва това мисля, че много често имаме проблеми, защото на пръв поглед обещаващи проекти се оказват много трудни за инвестиране. И освен проблема с високорисковите проекти, ако погледнем дългосрочен план, има други критерии и всъщност основните причини да отхвърляме проекти с стандартите на Европейския съюз. Твърдите, че, че се стига до конфликти за получаване на проекти, не бих казала, че това е истина, но а, се оказва, че голяма част от проектите всъщност още не са подготвени на ниво финансиране от банка. Те са на по-ранен етап и ние все още не можем да те са достатъчно напреднали, за да инвестираме в тях. Така че а, има много пъти, които ни изглеждат изгодни от финансова гледна точка, но сме принудени да ги отхвърлим по друга причина. И от тази гледна точка ми се струва, че има две области, в които нашите изисквания на изисквания на Европейския съюз са, са по-строги и затова не може да финансираме проекти, които други институции биха могли да финансират. Първо, разбира се, проект на Европейския съюз има много по-строги изисквания по отношение на околната среда и по отношение на действието в областта на климата. Се споразумяхме за новите дейности в областта на енергетиката съгласно пътната карта на Европейския съюз. И в редите случаи се оказваме неспособни, не сме в състояние да финансираме защото не всички проекти са допустими от гледна точка на въздействие върху околната среда. А вторият проблем е свързан с обществените поръчки. Тук правилата са разписани от Европейската комисия. Много често се оказва, че други международни финансови институции могат да инвестират, а ние не можем. Разбирам доводите проистичащи от политиките на Европейския съюз. И по отношение на околната среда съм съгласна с вас, но по отношение на, на обществените поръчки ми се струва, че нашите стандарти са прекалено насочени към Европейския съюз и в някои случаи прекалено много ни ограничават, поради което други а, финансови институции могат да инвестират там, където ние не можем, поради изисквания свързани с данъчните системи или изискванията за борба с измамите. Съм друго въпрос е каква е добавената стойност на тези инвестиции, но като изключим тези критерии, мисля, че няма големи разлики между нас и другите международни финансови институции. Просто понякога те разполагат с инструменти, които им позволяват да поемат по-висок риск, в други случаи ние разполагаме с подобни инструменти. Просто мисля, попитахте ни как ЕИБ запазва своята идентичност в случаите на смесено финансиране. Разбира се, ние разписваме е, изисквания за резултатите, които трябва да се постигнат. Но в повечето случаи има повече от една финансова институция. Винаги има водеща финансова институция, която поема по-голямата част от отговорността и е, този процес се извършва съгласно финансовият регламент и Европейската комисия осигурява постоянният е, щатен контрол съгласно финансовият регламент. И тази гледна точка контрол действително е много строг. Попитахте, задахте въпрос за ликвидността, еквивалентна в ликвидност. Трудно ми е да ви отговоря, зависи в кой момент, за кой момент говорим. питате кога стават е, видими и е крайните резултати, всичко зависи от самия проект. Много често окончателните резултати от даден проект стават видими няколко години след приключване на проекта. Ето защо ние продължаваме да наблюдаваме въздействието от проектите до 3 години след тяхното приключване. Струва ми се, че след 2 до 3 години ще започнем да виждаме първите резултати от приключилите проекти, след което ще имаме още нужда от още 2-3 години, за да видим какви ще бъдат окончателните ползи от тях. Говорим за дългосрочни проекти, но вече виждате какво постигаме само чрез изискването да предвиждаме какви ще бъдат евентуалните резултати и е, също така да правим оценка на вече извършени проекти, дори да не сме правили изчисления за евентуалните резултати от тях. Надявам се, че отговорих всички въпроси, но моля ви, помолете ми да допълня, ако нещо съм пропуснала. Много ви благодаря. Не знам дали отговорите са изчерпателни. Има ли някой колега, който иска да вземе думата? Изглежда, че не. Ян, заповядайте. А, мисля, че един въпрос беше отправен към мен. Всъщност някой ми изпрати въпрос, който ще ви прочита. Инструментът за инвестиции беше ли част от аудита на KPMG или беше част от аудит, проведен от Европейската комисия? Отговора беше част от аудита на KPMG, но не съм много сигурна дали има аудит от страна на Европейската комисия, защото Сметната палата по принцип е другият аудитиращ орган. Добре. Ако докладчикът е удовлетворен от отговорите и някой друг колега не иска думата, бих е, искал да ви благодаря, госпожо Бартън. Занимаваме се с е, голям брой доклади, обхващащи много голяма част от дейността на Европейския съюз. И мога да ви уверя, че вашето изказване беше едно от най-интересните, което сме чували. Аз лично научих много неща, за което ви благодаря. Благодаря ви за присъствието и за това, че отговорихте на въпросите ни. Yeah, now today is, is a special day. It's a court of Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf dann in... Уважаеми колеги, нека да продължим с четвърта точка от дневния ред. Тя е свързана с освобождаването отговорност на бюджета за другите институции. Бях информиран, че господин Соник, за съжаление, не може да присъства. Тамаш Дойч обаче е тук, той е съдокладчик и искам ам, да кажа, че представителят на Сметната палата също не може да присъства, но ще приветствам представителите тук на другите институции. Съвета а, не може да вземе отношение по известни за нас причини но а, ще помоля представители на другите институции да а, вземат отношение по въпроса. Господин Тамаш Дойч иска да вземе думата, за да произнесе своето уводно слово. А, след това има представител на Комитета на регионите. Кой е той? Noch nicht da? Okay. Все още не е там. Предлагам да продължим с представителя на Европейския омбудсман да продължим с тази тема. Тук ли е представителя на Генералния секретарят, да. Мисан, if you like to give us an intro... Ако искате да ник да дадете вашето становище. Благодаря, господин председателю, че ми давате думата. Искам да подчертая, че има проблем с превода. Нямам превод. Някои от моите колеги също нямат а, превод ще говоря за това какви са резултатите от решенията за освобождаване от отговорност на бюджет от 2011. Господин Герхард Грия е мой колега. Той е, е директор и отговаря за бюджетните въпроси на Европейския омбудсман. Точка четвърта от резолюция призова за допълнителни усилия да се увеличи нивото на разходване на средствата. 3% пункта е увеличението на това ниво 95,8%, сравнение с 10,4% през 2011 година. Точка 9 е свързана с обработка на жалбите. Има увеличаване на процента на решенията, свързани с допълнението по допустимостта да се обработват жалбите в срок от един месец от получаването ни. По точка 11 направили сме основни промени, свързани с първоначалната обработка на жалбите. Значението на тези промени е значително процента на допустимостта се е увеличила до 85% в сравнение с 70% през 2011 година целите, процентният дял на целите, целите остава 90%. И през 2013 година дори се увеличава този процент. През 2012 година а, се увеличи този процент от 70 на 85. През, в точка 10 се Посочва, че трябва да се намали периода на обработката. 70% от случаите се разрешават в рамките на 12, 12 месеца. През 2014 година ще придържаме към тези ключови показатели, свързани с постигането на целите и ще си заложим дори по-амбициозни цели. Трябва да вземем предвид, предвид че 40% от случаите, в които а, ние а, се отправяме, отправяме искане към институциите за тяхното становище, а, изисква допълнителни мерки, предложения за а, разрешаване на проблемите, за дискусии и така нататък. Трудно е да бъдат приключени тези случаи в рамките на 12 месеца, дори и ако засегнатите институции окаже сътрудничество в упоменатия срок. Ако институциите се съдействат, тези случаи ще могат да бъдат приключени в рамките на 18 месеца. В 11 точка от резолюцията се призовава за по-добър анализ и анализ на разпределенето на средствата, услугите да са по-бързи и ефективни. Първо се опитахме да извършим анализ въз основата на организационната структура на нашата служба. Не сме доволни а, от получения резултат, защото той не отразява реалността. Повечето от това, което вършим ние, е свързано с а, тясно сътрудничество между отделните звена и сектори. Ние не трябва да. Ам, работим по такъв начин, че да не се вижда резултата от нашата работа. Ползваме най-добри практики в рамките на нашето сътрудничество. Резултатът е оперативна рамка, така го наричаме ние. В частния сектор се нарича бизнес модел, но за нас това е оперативна рамка. Анализира се, анализират се нашите ключови е, дейности и се включват целите в многогодишната стратегия на омбудсмана и ключови функции, които изискват 5% от средствата за извършване на проучвания. През март тази година това е взето предвид и е отразено в отчета как ние разпределяме ресурсите. Доклад изискван от бюджетния орган. Благодаря господин Хаван. благодаря ви господин генерален директор, каза председателят на немски. Сега ам, искам да се извиня, а, че преди това не разполагах с вашите имена и не можах да ви обявя поименно. Ам, като чуем и името, като чуем и становището на Сметната палата. Ще продължим с другите институции. Сега давам думата на представителя на Комисията по економически и парични въпроси, господин Алис Хополос, който е представител на Генералната дирекция. Моля, имате думата. Thank you, President, for giving me the floor. Благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа, аз се казвам Алексополус, изпълняващ длъжност генерален секретар по бюджета и финансите. Както казах, изпълнявам длъжността генерален секретар – защото в момента върви процедура за назначаване на нов генерален секретар от няколко месеца. Сега искам да направя няколко коментари от името на Европейския социален и економически комитет, който се старае да въведе много по-прозрачно управление и представане на годишници си доклад. Ние приветстваме коментарите на Европейската съдебна палата в годишния доклад от 2012 година. Включително отчитаме и слабостите, които са посочени ние създадахме една много стройна рамка за управление на нашите средства, която дава добри резултати. Бих искал да подчертая и значимостта на нашето сътрудничество с Комитета на регионите. Това не е нещо ново, но мисля, че наистина си заслужава да подчертаем значимостта на това сътрудничество. Споразумението изтича на 31 декември 2014 година и в момента се водат преговори за подновяване на споразумението, което е една основна, така, една, една база на, за отлично сътрудничество между институциите. времено се провеждат и преговори за споразумение за сътрудничество между нашите две институции от една страна и от друга страна с Европейският парламент. Споразумение е, което съдържа и политически компонент, компонент и административен е, компонент, като това споразумение ще бъде от е, взаимно о, полза. То в момента бюрото, т.е. следващата седмица, е, нашето бюро и бюрото след това на, коми, на Комитета на регионите ще е, трябва да одобрят постигнатите през декември резултати е, по е, политически и административен компонент. Както вероятно знаете, това споразумение предвижда прехвърляне на, на част от преводния личен състав е, за създаване на нова единица е, за трите институции. Бих искал също така да привлеча вниманието ви от на правилата за възвръщане на средства след решение на съвет от 31 септември. Нашето бюро прие а, регламент през ноември и новите правила се прилагат от 1 януари 2014 година. Става дума за правила за е, изплащане на дневни пътни е, е, разноски и суми. Благодаря ви ем, за ем, вашето становище. Сега давам думата на представителя на Сметната палата. Господин Колес има думата. sorry. <laughs> Thank you. Thank you very much for giving me the floor. Благодаря за това, че ми дадахте думата. 2012 година беше много важна година за Европейската е, сметна палата, тъй като това беше последната година от многогодишната стратегия и наистина видяхме едно материално изражение на постигнатите резултати. Първо, а, имаме много по-голяма, излезахме с много по-голяма бройка доклади и включително и много по-висок е и процента на препоръките, отправени от Светната палата към другите институции, които са въведени и които се прилагата. 40 души от административния личен състав бяха прехвърлени към в помощ на одитния персонал и по този също времено ние всички работиме и в една сграда вече, което само по себе си е, превръща нашата работа в много по-ефективна. През 2012 година също така приехме 10 становища, които имат за цел да усъвършенстват методологията на работа от 2014 нататък е включително и е, методологията за работа по е, рамковата програма за е, научна изследователска дейност до 2020 година. Също така специалния доклад за агенциите и другите институции беше много по-широко обхватен същевременно. Е, се занимавахме с е, много по-широк е, широк кръг проблеми и въпроси, включително и проблеми свързани с енергийната политика, ефективност на енергийната политика и Европейския фонд за финансиране на енергийни проекти. А, и и пет са аудиторите, които а, работят в а, Люксембург и про, проведахме 6860 проверки а, по места, като голям процент от тях извън Европейския съюз. 98% от, от препоръките на Сметната палата са приети от комисията и голяма част от тях са въведени в практиката на различните институции. Сега колкото до сроковете за подготовка на докладите. Наистина имаме е, много голям прогрес в тази област. Е, през 2008 година това беше, срока беше 25 е, месеца, докато в момента а, е, сме успяваме да изработиме докладите за 20 месеца и на последно място Що се отнася до управлението на ресурсите на Сметната палата, нека да спомена три неща. През 2012 година имаше 96% освояване на бюджетните средства. Второ, през октомври 2012 година а, ние се събрахме всички под един, под един покрив и след това ам, трябваше да извършим една деликатна опция за прехвърляне на всички съоръжения и данни в новата сграда, но всичко протече отлично и а, на трето място а, оценката за нашата, за работата на, контрол, на системата за управление и контрол беше а, отлична и това а, означава, че а, въведените реформи са а, били успешни. Благодаря, господин Колиас. А сега давам думата на генералния директор на, Европейска, на Европейския съд, господин... Премьер, директор генерал. Благодаря ви, името ми е Помиес и аз съм генерален директор относно личния състав и финансовите въпроси на е, Съда на Европейския съюз. С мен е и колегата, който отговаря за бюджета. Най-напред бих искала да ви благодаря за тази възможност да обясним дейността си през 2012 година. Също така моля да отсъствието на колегата, който винаги до сега е присъствал на ежегодната среща с който винаги е участвал на заседанията с вашата комисия, който много сериозно а, се отнася към сътрудничество с вашата комисия. Също така да ще че ние много сериозно приемаме препоръките в записани докладите за освобождаването от отговорност. Също така ще отбележите, че в а, дейността си с 2012 година взехме преди препоръките направени в рамките на процедурата освобождане от отговорност за 2011 година в момента полагаме големи усилия за повишаване на прозрачността. И в този контекст бих искал да се спра на две важни въпроса. Първият е освояването на средствата, които ни се предоставят от бюджетните органи. Вторият въпрос е свързан с конкретното ни функциониране. Относно Ресурсите, с които разполагаме, държа да отбележа, че основната ни цел е да разходваме възможно най-оптимално ресурсите, с които разполагаме, както а, човешките ресурси, така и финансовите ресурси, предоставени ни в рамките на бюджета. Равнището на разходване на кредитите се приближава до 99%, и имаме равнище на използване на лични в близо 98%. Повишаваме също така и качеството на използване на ресурсите, защото през годишния си доклад през 2012 година Европейска сметна палата няма никакви коментари относно управлението на съда и констатира, че всичките ни операции се извършват по надлежен начин. Няма никакви коментари относно вътрешна система за контрол. Това беше първият ми коментар. Второ ми коментар е свързан с юридическата дейност на съда. Значи, ще започна с две особености. Първо, съда няма никакъв контрол над натоварването с работа на съда, тъй като делата се внасят пред съда и съда няма възможност да прави подбор на делата, с които се занимава. Няма право да отказва да разгледа дадено второ дело. Европейския съд е задължен да разглежда всяко едно дело, което му се предоставя и то по съответният начин. Освен това, броят на делата непрестанно се увеличава. През последните две години има увеличение от 20% или близо 5% увеличение годишно. През 2012 година бяхме свидетели на леко намаляване на броят на новите дела, но това намаляване беше съвсем временно, тъй като през 2013 година имаше отново силно увеличаване на постъпилите дела, тъй като това увеличаване надхвърли 10%. За нещастие, всичко това води до увеличаване на висящите дела и сред въпросите зададени в рамките на процедурата по освобождаването от отговорност, голяма част от тези въпроси всъщност са свързани именно с висящите дела. И държа да ви уверя, че това е едно от основните притеснения на съда. Съда много сериозно се занимава с този въпрос и през последните години предприехме редица мерки, по-важни и по-маловажни, за цел увеличаване на продуктивността и ефикасността на съда. Основната ни цел е увеличаването на броя на делата да не води до прекомерно увеличаване на срока за разглеждане на делата и за да можем всъщност да приключваме възможно най-голям брой дела. В този смисъл бих искал да ви поставя тези мерки по три точки. Първо, регламентовани мерки, които минават през реформиране на устава на съда и реформиране на правилата за функциониране на всяка отделна инстанция. Така, например, беше, бяха променени броят на камерите за, за системните състави, които разкрещат делата дойде нов генерален адвокат през октомври 2013 година. Други двама генерални адвоката ще се присъединят към нас през 2015 година. Имаме възможност да разрешаваме по-голям брой дела само с с укази без а, изслушвания. И в този смисъл направихме и препоръка към а, законодателите и Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджет на Европейският парламент се съгласиха, но за неща си предложението, ни, предложението в момента е блокирано в съвета, тъй като националните правителства не могат да се разберат за заброят на новите съдии и за условията за тяхното назначаване. Пак повтарям, това е много важно за нас, тъй като съда е претоварен и за нас е много важно да можем да увеличим капацитетът на работа. Това бяха първата, първата категория мерки. Втората категория мерки е засилване на работните места и наличен състав, който пряко се занимава съдебната дейност на съда. Бюджетният орган се съгласи през 2013 година някои от постовете на сътрудници в кабинетите на съдиите да се превърнат в постове на юристи, като по този начин значително увеличихме капацитетът за вземане на съдебни решения на, съда, на съдиите. Също така беше създаден и допълнителен кабинет на генерален адвокат през 2013 година, а също така имаме и създаване на три нови поста. 9 нови поста за събиране на а, информация и всички тези работни, мостове, работни постове извинете, се добавят към конкретната съдебна дейност на парламента като едновременно с това се предвиждаме, придържаме към препоръките за намаляване на личния състав с 1% през 5% и вече намалихме е, работните места с 20% през 2013 година. Има предвидени съкрещения за 2014 година, но те са в други отдели, за да не се засяга увеличаването на личния състав, пряко участваш в съдебната дейност. И третата категория мерки с цел увеличаване на ефикасността и продуктивността на съда са мерките свързани с подобряване на информационна на ИКТ системата и в частност усилията, които полагаме чрез създаването на системата Екурия, позволяваща електронен обмен на необходимата информация между отделните страни и по-надолу по веригата премахнахме хартияният носител чрез електронен достъп до цялата съдебна практика. По този начин ще заменим тоновете и тонове с хартиен носител, с които работим в момента. Това бяха следните, които исках да ви предоставя. Може би ще завърша с а, няколко думи. Държа да отбележа, че винаги сме а, се радвали на много голяма подкрепа от страна на Европейския парламент и от страна на Комисията по правни въпроси, и от страна на Комисията по бюджети. Винаги сме получавали средства, от които се нуждаем, за да подобрим капацитетът за взимане на съдебни решения и да подобрим функционирането си. Така че бих искала да ви благодаря за проявеното разбиране и се надявам с изказването си да съм допринесъл за още по-добро разбор от ваша страна. Благодаря ви и разбира се, с готова ще отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря ви. Господин Штал, генерален секретар а, в а, Комитета на регионите. А, Господин Штам, имате думата. Господин председателю, господин докладчик, радвам се, че имам възможност да ви информирам за дейността на Комитета на регионите. Искам да подчертая, че господин Лебра, който е председател на комисията КАФА, също е тук и със сигурност с радост ще отговори на вашите въпроси. КОР За Комитета на регионите 2012 година беше една много важна година, за да се подсили дейността на комитета и да се увеличи ефективността на администрацията. Само някои кратки коментари ще направя, свързани с работата на комитета, за да ви информирам за какво трябваше да разходва администрацията предоставените средства. Първо, за подобряване на сътрудничеството между комитета и парламента в много политически области, в които парламента работи в тясно сътрудничество с комитета. Имаше общи срещи, които бяха проведени с комисията по регионално развитие. Обсъди се важна, много важна тема, свързана с структурните фондове и беше проведено много тясно сътрудничество между отделните специализирани комисии и със съответния докладчик. Има и други важни теми, по които а, докладчиците работиха в тясно сътрудничество с парламента. Комитета на регионите изгради мрежа, а, която допренесе за изпълнението на стратегията Европа до 2020 година. Работихме в тясно сътрудничество с всички институции, най-вече с законодателните органи. и то в рамките на изграждането на економическото управление привлякохме и местните и регионални власти в цялостния процес. По темата за субсидиарността и интелигентно ам, регулиране ам, също бяха привлечени местните и регионални а, власти. Те, това даде възможност за по-ефективно, по-активна законотворческа дейност. Осъществявахме връзки и с Европейския съвет, с представителите на съответното председателство. Имаше работна програма, към която се придържахме и бяха давани становища по теми, които бяха от значение от изключително голямо значение за Европейския съвет. Как сега Комитета на регионите и администрацията са е, разходвали ограничените е, средства? <clears throat> Комитета на регионите постигна увеличаване ефективността на работата на администрацията. При е, други дискусии, свързани с уважаването отговорност, Комисията беше уведомена, че комитета провежда мерки свързани с увеличаване ефективността на администрацията, прилага се така, така нареченият метод КАВ за по-целево разходване на предоставените средства. Относно увеличаването на ефективността, искам да кажа, че Комитета на регионите предприе едно общо правило, свързано с човешките ресурси, а именно 1% съкръщаване на местата, да се предоставя персонал само там, където няма как да се извърши 2% съкръщение на средствата и там, където има специална нужда от допълнителен персонал. От друга страна искам да подчертая, че имаше несигурност по отношение на въпроса за индексирането на възнагражденията. Това е едно много голямо предизвикателство, което беше поставено пред Комисията на регионите. 55% от разходите на комитета се отделят за персонала, за възнагражденията. И а, индексирането на възнагражденията също а, е а, важна тема в тази връзка. И а, де-факто тази несигурност а, доведе до това, че проистекоха допълнителни затруднения за нашия комитет. В някои области а, административния капацитет а, не беше изграден изцяло и в тези области ефективността не а, беше увеличена така както не се искаше и в такива области Комитета на регионите разчита на сътрудничеството с другите институции. Искаме да установим една а, система, свързана с а, многоезичието, а именно за писмените а, преводи се предвиждат ограничения, предвиждат се е, и ясни правила, така че да има по-ефективно използване на ресурсите, свързани с многоязичието. Това ще ни позволи да можем да покрием други политически области с помощта на съществуващите ресурси. Необходимо е да бъде доразвито нашето сътрудничество. Всички политически инстанции са много ангажирани, що се отнася до сътрудничеството и по този начин да могат да се постигнат ползи от по-ефективното използване на ресурсите. Благодаря ви, господин Штал, казва председателят. Сега има още една институция която а, трябва да взема отношение. Това е а, службата за защита на личните данни. Ah, Благодаря, господин председател госпожа Мариан Санчес Лопец е с мен. Тя отговаря за нашите финанси. Благодарим ви за това, че ни поканихте да ви представиме нашата дейност през последната година. А, а, да, ние в СЗЛД сме най-малката единица от европейските е, институции, но ще, до година ще празну, тази година ще празнуваме нашия, нашата десета годишнина от създаването и ви каниме да е, участвате в нашите тържества. Нашата цел е да е, създадем методи за защита на личните данни и също така да съветваме институциите относно управлението и прилагането на новите политики. През януари миналата година беше приета стратегия за работа за 2013 и 2014 година предвид сравнителното нарастване на натовареността на, наш, на нашата натовареност. Сега мога да искам да се, да се спра на начина по който ние а, из, прилагаме препоръките колкото до препоръка 5. През 2009 година Сметната палата а, препоръча усъвършенстване на системата за управление и контрол на документацията. През 2010 година беше извършена реформа и през 2012 година беше отчетено, че няма повече слабости в системата. Що се отнася до точка 6? Става дума за апроприациите, е, които, е, чието процента се увеличи от 89,3% на 95,2%. Що се отнася до точки 7 и 8, става дума за апроприации по възнагражденията. Извършихме бюджетна консолидация за 2011 година и резултата е, че от 85,3% стигнахме до 98 точка и 13. Колкото до точка 12, както вече казах, приехме стратегия за 2013-2014 година, в която са включени нашите цели, както и е, е, ключовите показатели, които трябва да прилагаме. Бих искал да спомена, че много се получихме от опита на службата на омбудсмана и на сметната палата. Ние стъпихме на техните показатели, разбира се, и е, нашите ключ... приложението на нашите ключови показатели за миналата година беше 90%. И е, ако нещата върват е, добре, до края на тази година резултатът ще бъде 93%. И сега още нещо, господин председател. Най-после успяхме да въведеме и да задействаме системата за оценка на различните досиета с минималните показатели за защита на личните данни и е, системата е напълно оперативна в е, момента. И още нещо, господин председател. Е, става дума за препоръките и критиките на Светната палата за изпълнението на бюджета за 2012 година. Е, за 2012 година Сметната палата няма никакви е, критични бележки по изпълнението. Благодаря. А сега давам думата на директор Крис от Европейската сметна палата, който ще обобщи работата на Сметната палата по повод дейността на другите институции. На благото на всички. Не, напред бих искала да пожелая честита нова година и много успехи от името на Сметната палата. Извинявам се за това, че нито един член на Сметната палата не може да присъства днес, но има представители на секретарията администрация, които ще се опитат да отговорят на въпросите ви. Отново положението е доста добро, няма никакво равнище на грешка, действително докладът е много положителен, но държа да че има два основни промени в подхода ни тази година. Първата промяна е свързана с хармонизацията на политиките и начинът по който се занимаваме с нивото на грешки в обществените поръчки в миналото. Смятахме, че това е област с много ниско равнище на риски. Като цяло използвахме много малък а, брой а, случаи, които разглеждахме. Но се оказа, че имаше опасност, ако намерим една операция с грешка в нея, щяхме незабавно да се озовем в положение, в което сме длъжни да, да, да, да отчетем по някакъв начин количествено тази грешка и затова преминахме от 50 операции на 150 операции, които проверяваме за грешки за да можем, ако открием някаква грешка, да бъдем в състояние да ви предоставим много много по-точно равнище за идея за равното равнище на грешки. На практика аудитът в пролитът на всички тези операции не намерихме нито една грешка при обществените поръчки. Единствената слабост, която намерихме, бяха свързани с самото функциониране на системата. И тук стигам до втората промяна в методологията, която приложихме. Не можем да разглеждаме всяка система ежегодно, затова решихме да приложим ротационен принцип, като разглеждаме всяка година отделна институция. И тази година избрахме две институции, а именно парламент и съвета. Разгледахме системите в тези тези две институции. Както и в предишните години, резултатите са много положителни. Съветът стигна до извода, че операциите, свързани с административните и други разходи през 2012 година, от всяка гледна точка са редовни и законосъобразни. Намерихме някои древни слабости в системата в, в, и в политическата система и някои древни слабости в социалното осигуряване. Благодаря ви. Чухме и отчета на Сметната палата, така че давам думата сега на съд докладчика господин Томаш Тойч да вземе отношение по темата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, както каза председателя в уводните си думи, това е нашето първо заседание през тази година. В тази връзка искам да пожелая на всички колеги и на представителите на другите институции една много спорна и успешна нова година. Относно точката от дневния ред, която обсъждаме, а именно освобожданата отговорност за изпълнението на бюджета, искам да изразя моята благодарност и от името на колегата Соник а, за работата, която е свършена до сега от Сметната палата. За 2012 година и одитът, който беше извършен на бюджета, на изпълнението на бюджета през тази година. Това е основата, върху която ние сме изготвили нашият доклад. Каква беше моята задача? А, моята задача беше да се занимая с обжаната отговорност на ам, съда на ам, Европейския съюз и на още една институция. През 2012 година годишния е, доклад не включва никакви проблеми, свързани с въпросните институции. Отправихме въпроси към а, двете институции и въобще към останалите институции. Получихме отговори от тях. Някои от отговорите доведоха до а, допълнителни а, въпроси. Искам да внесе най ясна структура в нашата дискусия. Искам да спомена три теми, които трябва да споменем. По отношение на Съда на Европейския съюз беше повдигнат въпроса за неразгледаните все още съдебни дела. Необходимо е да има по-тясно сътрудничество между институциите, така че да се стигне по-висока степен на ефективност, защото ние трябва да работим в услуга на гражданите. Разбира се, а, това е с една единствена цел. Съдът да може да постановява своите решения възможно най-бързо. През следните 20 години обемът на работа се увеличава и това всъщност се отразява върху темпото на работа. Въпросът е какви мерки може да предприеме съвета на Европейския съюз, така че това изоставане в работата да не се увеличава и да бъде наваксано. Това е един от важните въпроси, който а, стои във връзка с съда на ЕС. Друг въпрос е свързан с разходите, свързани с многоезичието. Имам писмения и устния превод. 2000 е, служители работят е, в е, съда на ЕС и 43% от тях, около 1000 от тях се занимават с устен и писмен превод. Много голяма част от персонала, както виждате. И разбира се, тези дейности са свързани и с разходване на доста средства от бюджета. За намаляване на разходите за многоязичието, разбира се, без това е да, в, да е в ощърп на многоязичието, трябва да се предприемат съответните мерки. Друг въпрос е свързан с разследване е проведено от Олаф срещу служител на Съда на ЕС. Може ли Съда на Европейския съюз да даде допълнителни данни? Докъде е стигнало разследването на Олаф? По отношение на сметната палата искам да поставя същите два въпроса. Единият е свързан с многоезичието относно разходите за писмен превод. Представителите на двете институции, на съда и на сметната палата, посочват, че писмения превод – по отношение на съда струва 98 евро. В сметната палата тази сума е в размер на 240 евро. Не искам да правя грешка, като не, задам, не задам следния въпрос. На какво се дължи тази разлика в цената? Това е, е средната стойност. Ам на разходите за писмен превод. На какво се дължи тази е, разлика в преводите на документите? Може би разликата се дължи на начина на изчисляване на разходите, но важно е да се знае. По отношение на Олаф, получихме отговор, че. А, в Олаф се провежда разследване срещу един служител на Съда на Европейския съюз и искаме да знаем докъде е стигнала процедурата и е, дали е възможно да получим по-подробна информация по случая. Европейската сметна палата е ем, докладвал пред Олаф за 16 предполагаеми случая на измами. Това е станало през 2012 година. В 9 от случаите Олаф е започнал разследване. Може ли да получим информация по ам, тези случаи? Можем ли да знаем а, и а, до, какъв, до какви резултати а, е стигнал Олаф след приключване на тези разследвания? За мен беше очудващо, че сметната палата е провела 74 заседания през 2012 година и само на една среща през тази година са били представени всички а, сметни а, палати. Въпросът е дали се предвиждат някакви мерки свързан с това да се взимат решения по време на заседанията на органа и на какво се дължи нередобното присъствие по време на заседанията. Тъй като трябва да има представители на всички сметни палати на държавите членки. Това са моите въпроси, господин председателю, и чакам какви ще са отговорите на моите въпроси, на въпросите на моите колеги. Благодаря на колегата Дойч. Сега искам да попитам, има ли други, които искат да вземат думата? Госпожа Гресле, господин Гайер, госпожа Гресле. Съжалявам, че ще съм тук само за малко и няма да изчакам договорите, защ... отговорите, защото а, трябва да присъствам на много а, важно заседание на а, Комисията по промишлеността. Искам да се обърна към съда на ЕС. Искам да благодаря за това, че отговорихте на нашите въпроси и ам, Виждате, че времето за обработката на случаите и времето за тяхното е, разглеждане все още е свързано с определени затруднения. Е, когато говорим за България, Украин, Украина, Хрватия, че има е, също някакви проблеми, но тази година имаше оплакване отправено към съда на Европейския съюз за това, че случаите се разглеждат много бавно. Искам да подчертая, че а, в а, а, има много по-малко персонал. и се разглеждат много повече случаи. Разбира се, всички материали, които се изпращат, трябва да бъдат сортирани, разгледани, да се види е, с какво се разполага като информация, какво е необходимо в допълнение. Е, Значи, с много по-малко персонал съдът на в Германия обработи от 250 от 266 случаи, а в съда, в съда на Европейския съюз има около 1900 служители, а много по-малко случаи са били приключени. Въпросът ми е защо има толкова много бели седмици, като има толкова много висящи а, дела, съдебни дела много е важно ам, съда да може да работи както трябва, защото съдебната система е много важна за Европейския съюз. Тя трябва да функционира както трябва. Така, защо има толкова много бели седмици? И вторият въпрос – колко е средната продължителност за разглеждането на определен случай, докато се стигне до постановяване на решение. Разбира се, имам тук предвид и двете съдилища в рамките на Съда на Европейския съюз. Многократно подчертавах че е проведена реформа. Но а, виждаме през 2013 година а, какви са последиците, да видим как ще се продължи напред. Имайте предвид, че дългия период за разглеждане на случаите наистина застрашава дейността на Европейския съюз. Не можем да даваме на хората насоки да се ползват от правна помощ, когато тази правна помощ е свързана с толкова препятствия. Благодаря. Сега Йенс Гайер има думата. Благодаря, господин председателю. Имам по-скоро не въпрос към представите на присъстващите институции, ами имам ам, един призив към това да погледнем пак въпросника, който е представен на отделните институции. Трябва да се проверяват тези въпросници и отговорите, дадените от институциите. Виж, като гледам въпросниците от представени от Комитета на регионите и от ЕКОСОК за това как може да се подобри тяхната дейност. Има споразумение, което се подобава на съвсем добрите отношения. Но а, това е безсмислено. Всеки, разбира се, а, има право да иска разпускането на някоя от институциите, да го заявява дори и а, в медиите и сред обществеността. Но когато говорим а, за а, одита, за разходване на, европейски, е, на европейските е, средства и говорим за една или друга институция, то е, тогава трябва да имаме предвид, че ако трябва да се дадат а, а, отговори на тези въпроси, а, нещата се обесмислят до голяма степен. Искам да кажа на координаторите, че трябва да се а, занимаем с този въпрос. И ако въпросите въобще нямат нищо общо с а, исканията, които се поставят, а, това е доста безсмислено упражнение. Сега въпросът ми, е, който искам да е, отправя, към Сметната палата. Нашата комисия разполага със съответните компетенции да се информира от дейността на Сметната палата. И а, чухме за един случай, в който някои от служителите а, са били унижавани и тормозени от а, своя ръководител. Аз като синдикалист се занимах с този въпрос но и всеки, който се занимава с модерно управление на човешки ресурси, би а, се поинтересувал от въпрос, този въпрос. Искам да попитам генералният секретар а, дали е проучен този случай, свързан с униж... унижаване и тормоза на персонала от страна на техния ръководител и какви мерки се предприемат в тази насока, за да не се случва това в бъдеще. Има и друг въпрос, свързан с това, какво се случва с персонала на Сметната палата. Дали генералният секретар се занимава с въпросът, свързан с един смъртен случай на служителка на Сметната палата в рамките на пътуване до Португалия. Това се е случило в рамките на някакво социално мероприятие, е, разбира се. Събитие, което е имало за цел да увеличи ефективността на служителите на органа. Как се е случило това и какви полуки си вади сметната палата? Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Ако не, тогава виждам, че има различни институции, които трябва да отговорят. Кой иска да започне, може би, сметната палата? Жантик. Okay, a few questions for us. Let me... Така. Let me start with the... Така. Нека да започнем с цената на писмения превод. Да, трябва да разгледаме въпроси, но на, така първоначално мога да ви кажа цена цената на а, преводна страница включва а, един, една глобална цена, включително и а, найема на сградата също е част от а, тази цена. Така че 246 наистина е доста голяма сума, но ще видим е, по какъв начин се изчислява точно и ще ви отговоря по-късно. Колкото до Олаф. А, Олаф води едно разследване, но за съжаление е, случаят е поверителен. Е, просто имаше едно посещение на представители на ОЛАФ в Светната палата и от тогава нямаме никакъв фидбек. Сега. Така, колкото до наши е, е, разследвания, които се предават на, О, на ОЛАВ, т.е. когато ние подозираме е, някаква измама, Олаф решава дали да е, започне разследване. Ние предадахме 8 досията на Олаф. Олаф реши да води по-нататъчно разследване по 6 от тях. Става дума за проекти, аудитирани в различни държави членки на Европейския съюз. Колкото до ам, присъствието на а, представители на националните сметни палати на нашите заседания, а, има два вида заседания. От една страна заседания на различните състави или камери и от друга страна заседания на Сметната палата. Нашите и включително националните е, представители са много активни в а, тези заседания, но като, като, като цяло мисля, че като присъствие нещата са задоволителни, поне аз така мисля, защото основната, основното задължение на нашия личен състав е да извършва одити, така че е, има е, отсъствие от време на време по чисто професионални причини. А колкото до израстване в е, кариерата или е, вземане на по-нисък е, пост, е, мисля, че нещата са доста балансирани при нас. Ако е, просто има незадоволителни професионални резултати, ние прилагаме и ще прилагаме правилата такива, каквито са разписани. А, е, колкото до, до ем, съответното мероприятие, което, за което споменахте, аз е, също участвах в него, но има, имайте предвид, че това, това е частно мероприятие. Аз, примерно, участвах преди три години в футболен матч в Чехия. Разбира се, беше едно, един нещастен случай, е, стигна се до разследване от страна на полицията и нещата се бяха разнищени. Т.е. за нас случай е приключен, но въпреки всичко става дума за един нещастен, трагичен случай. Така, мисля, че отговорихте на въпросите. Имаше много въпроси към Европейския съд, така че давам думата на представителя на Европейския съд, на представителите. Благодаря, господин председател. Да, ще се, ще се опитам да отговоря на въпросите, които ни бяха отправени. Бяха ни отправени някои въпроси относно продължителността на производствата и броя на висящите дела. Е, това са два взаимосвързани проблема. Цялата информация е, е разписана в е, доклада за дейността на съда, който ви бе, е, който е предназначен за вас, както и за цялостния доклад на съда за 2013 година. Не бих искал да останете с впечатление, че продължителността на производствата расте неимоверно. Не е така. Що се отнася до а, преюдициалните а, производства, става дума за национа, национални, а, национални съдилища, които решават въпроси свързани с европейското право и които искат а, съвет а, или а, становище на Европейския съд. А, в а, този конкретен случай аз средния срок на производството е 15 месеца и половина. Става дума за 2012 година. През 2011 година този срок беше 16,4, а 19,3 през 2007 година. Ако а, се върнем назад във времето, най-вероятно този срок ще бъде и още по-дълъг, т.е. с течение на времето срока на производствата, продължителността на производствата като цяло е намалял. Колкото и до прякото обшла, обжалване, през 2012 година е, е, срока беше 19,1 е, месец, т.е. доста по-малко, отколкото предната година. Т.е. С, с, една, с една дума е, има като цяло средно намаление на продължителността на производствата, въпреки че сроковете все още са прекалено много прекалено дълги. времено, както знаете, съда постановлява на фрески, т.е. трябва е, известно време за извършване на преводите, на писмените преводи. Е, колкото до самия съд, средната продължителност на производството е дълго. Да, прекалено дълго. Затова споменах, че съда взе мерки, включително и първоинстанционния съд взе необходимите мерки за по-добра ефективност. Някои от тях са от изключително значение, включително и увеличаване броя на съдиите и създаването на 12 нови поста бяха беше одобрено от парламента, но съвета все още е, не е взел решение по въпроса. Е, продължаваме и ще продължаваме да е, вземаме необходимите мерки за подобряване производителността на труда в съда. Цената на устния и писния превод. 80 е, души извършват устен превод в съда, т.е. един ограничен брой устни преводачи. Но по, по силата на регламента устният превод е задължителен и броя на тези устни преводачи е доста ограничени. Освен 80-те устни преводачи, над 900 писмени преводачи извършват превода на документите. Наистина тази бройка е доста значителна, но и е, е, е, натовърността е огромна. Всеки един документ се превежда на всеки един език на Европейския съюз. Може би съда е единствената институция, която прилага изцяло принципа на многоязичието. Защото юриспруденцията е основата на цялостното европейско законодателство и източник на право а, производство. Затова всички а, магистрати от държавите членки трябва да разполагат с, с абсолютно всички документи народният си език. Независимо дали става дума на английски или на друг език. Тоест, всеки един документ, всяко всеки един документ от проистичащ от работата на Европейския съд, се превежда на всички езици от юристи и лингвисти, за това и огромния брой е, преводачи. Същевременно принцип, прилагането на принципа на многоезичието не, не, не позволява да правиме едно съп съпоставимо сравнение с националните юрисдикции и с националните съдебни системи, в които не съществуват а, не съществува необходимост от превод и не, не а, е, съществуват преводачески служби. Що се отнася до Олаф? Да, наистина а, има едно а, дело, но аз а, ще отговоря както колегата от Светната палата. Не сме нито в състояние, нито авторизирани да съобщаваме по какъв начин се развива това дело. Колкото до цената на преводна страница, предвид отговорите на другите институции, ние се очудихме от ниската цена на превод на страница, но причината е ясна в крайна сметка. А, а, ние сме включили е, само е, пряката себестойност на, на труда. Ако прибавиме е, е, допълнителните разходи, е, то цената на страница ще бъде 136 евро. Тоест, е, приближаваме се повече или по-малко до средната цена в другите институции, но при всички случаи трябва да се направи един анализ на цялостната дейност, тъй като различните проводачески служби е, работят и функционират по различен начин. нашата, нашата служба е малко по-специфична, в нея работят е, юристи и лингвисти, които е, пряко участват в изработването на документите. Така че, ако ако искаме да дадем някаква цифра за сравнение, то тази цифра е 135 евро на страница. Уважаеми колеги, и така, вече сме към края на нашата дискусия. Е, освен ако някои от институциите не смятат, че трябва да взема отношение, още веднъж не, тогава искам да благодаря на съдокладчика Тамаш Дойч Приключвам дискусията по тази е, точка. Благодаря на представителите на другите институции за това, че са тук днес сред нас, за това, че взеха участие в нашата дискусия, че дадоха своите становища и отговориха на зададените въпроси. Сега обявявам следващата точка от дневния ред. В началото на заседанието споменах, че имаме становището свързано с, с инициативен доклад, доклад по собствена инициатива, изготвен от Комисията по економически и парични въпроси. Тази сутрин ни беше изпратен документа. днес се предвижда обсъждане в рамките на обмяна на мнения, а измененията трябва да бъдат внесени до следващата седмица до сряда. Трябва да се вземе предвид и становището на сметната палата. То ще вземе предвид резултатите и ще ги представи на заседанието което ще се проведе с представители на националните сметни палати. Тази ще се проведе на 14 февруари. Сега искам да дам думата. Или колегата Гайер има думата. Благодаря, господин председателю. по принцип разполага с малко време да се запознае с проекто становището не мога да кажа нещо съществено по въпроса, ще кажа само едно. Точка от първа до пета. Те изразяват е, личното мнение на докладчика по случая, но не отразяват е, становището на е, комисията и от точки първа до пета имам друга позиция и не смятам, че държавите членки са виновни за това, че проблемите с дълга им са се развили по такъв начин и че проблемите са пристекли от това, че банките и финансовия сектор като цяло не бяха регулирани по достатъчно достатъчно. Аз ще внеса изменения по точки от първа до пета. Разбира се, докладчикът може да изрази такова мнение, каквото си поиска, но а, предлагам да бъдат внесени изменения по тези точки, като социал-демократи. Ам, трябва да поискаме заличаването на, те, на част от посоченото в тези точки. Необходимо е и а, да се обсъди въпроса в Комисията по економически парични въпроси. Това е просто, което мога да кажа на първо време. Председателят, а, а, благодаря ви. Разбира се, Необходимо е да извършим обмяна на мнения по този въпрос колегата Гресле. Парламентът а, няма а, какво да каже по отношение на тройката, защото тройката проверява различни неща, решава за това да се предприемат спасителни мерки. Европейският парламент в момента прави така, че може до голяма степен да се намеси в независимостта на тройката. Цялото становище е абсолютно излишно. Но след като парламента се натиска да изготви такова становище, ще трябва да вземе отношение по него. Това, което трябва да направим е, е да видим защо страните, които са спаднали в затруднения, не могат да освоят средствата, въпреки че са изпаднали в криза. На нивото на съфинансиране обличен 95%, но степента на освояване или на, на средствата а, представлява все още проблем. 30 години Гърция е член на Европейския съюз. Защо чак Европейския съюз е толкова дълго, за да бъде опустошена тази държава, както и други? Мога да кажа само едно че докладът свързан с тройката излиза извън нашите компетенции. Това, което е включено в доклада, е формулирано по странен начин. Например, формулировката за МВФ не може с три реда да се опише това и да се каже ние сме за или против. Липсва сериозност на този документ. Съжалявам, че по един такъв важен въпрос и когато ние трябва да изпратим едно много ясно послание, не го правим. Проблемът е политически. Искам да ви предупредя, че в тези страни а, може да се задълбочат а, проблемите. Цялата си ситуация е проблемна. Не става а, така. А, на Германия да се прехвърлят да се прехвърлят всички задължения, свързани с а, кризата. Защо а, пишем един такъв документ? Защо изготвяме такъв документ? Необходимо е да се концентрираме върху нашите компетенции в рамките на комисията или ще запретнем ръкави и ще водим политически битки. Ако се ограничим в рамките на нашите компетенции, то това становище трябва да бъде преработено да изглежда по друг начин. Благодаря. Е, нашата комисия понякога е изправена пред следния проблем. Ние сме тези, а, е, които а, е, трябва да оправяме бакиите на другите, да коригираме грешките, които са направени. Като цяло, ам, тройката следи за това да бъдат отпускани кредите, е, кредити на страните в затруднение. Това са страни от държавите. Това са страни, които са държави членки. Трябваше да бъдат поети гаранции. И а, в тази връзка тройка изяви желание да вземе участие. Парламентът е свободно избран орган и може да има мнение по въпроса. Тук в комисията поискахме да бъде проведено изслушване, свързано с Гърция. Беше отложено обаче изказването на председателя на парламента, както и много от участниците не присъстваха. Комисията, разбира се, играе много важна роля и в Гърция, и в други страни, които са изпаднали в криза. Запитахме се какво правим ние всъщност, дали средствата на Европейския съюз се разходват ефективно или не. Искам да кажа, че това становище ам, е изготвено ам, в много кратки срокове. Преди коледа от ЕКОН не ни беше предоставен точния график. Уважаеми колега Гайер, относно точки 1 и 5, е отразена ам, от мен преди това междуправителствена конференция. Аз ръководих тази конференция. Много интересна дискусия се проведе тогава за това дали бюджетните контролни механизми на съответните парламенти са достатъчни, за да се предотврати подобна дългова криза. сега, ако казвате една страна като Гърция, която има задължение в размер на 185% от БВП, и ако вината не е в самата държава членка, къде се крие тази вина тогава? Не, не някой друг е предизвикал а, техния дълг. Това а, е решение взето суверенно от гръцкия парламент – а, иначе парламентът е могъл да каже не, не можем да си го позволим, отказваме се от такъв тип задълж... а, задлъжняване и можеше да бъде избегната тази криза, свързана с държавния дълг. Друг е и въпросът, свързан а, с, с а, прогнозите. Ако искаме в бъдеще да бъдат избегнати такъв тип кризи, трябва тази тема свързана с бюджетния контрол да бъде много добре обсъдена в рамките на европейския семестър. Всичко е регламентирано някъде другаде. Има комитети, отговарящи за разходването на средствата. Те трябва да, да разглеждат отделните програми за разходване на средствата и така нататък. Те са тези, които трябва да кажат, средствата не трябва да бъдат разходвани, да бъдат разходвани по-ефективно, трябва да се провеждат економии и така нататък. Ние, като комисия, отговаряща за бюджетния контрол, защо да не можем да имаме думата? Ние отговаряме за бюджетния контрол в Европейския парламент. Ние сме тези, които а, могат най-компетентно да се изкажат по въпроса за бюджетния контрол. Искам да кажа, през следващия законодателен период трябва да се използват различните възможности и а, в тази връзка има възможности а, за внасяне на изменения. Важно е да стигнем до едно приемливо решение, да изготвим съответното становище. Признавам, че съм, формулирам, съм формулирал този текст по такъв начин, че той да даде повод за дискусии. Благодаря. Altså, jeg havde, jeg havde egentlig ikke tænkt mig øh, at, øh, at øh, blande mig i diskussionen, men... Благодаря ви. Аз не смятах да вземам участие в тази дискусия, но ми се струва, че това, което твърди Европейския парламент в случая, чисто и просто не е честно. Можем да направим едно една декларация, вземайки като изходна точка Гърция, но това просто не е справедлив подход. Трябва да вземем предвид всички държави, които бяха засегнати от кризата. А ако вземем като отправна точка една страна като Ирландия или като Испания, фактът, че те спазват всички правила на Европейския съюз, доказва, че дефицита на тези държави се дължеше на необходимостта да спасят банките си. А това спасяване беше наложено от Европейския съюз поради страховете, че банковата криза в Ирландия ще се пренесе в останалата част от Европейския съюз. Така че твърдението в първа точка от това становище чисто и просто не е а, правилно, не е справедливо. Може да вземем като правна точка Гърция, но твърденията в първа точка не са справедливи и не се отнасят към Ирландия и Испания. Тук говорим главно за контрол на банкови системи, а не за контрол на бюджетите на отделните държави. Благодаря ви. Благодаря. Господин Силакакис. Благодаря ви. Да, съгласен съм не можем да продължаваме по този начин. Ирландия е красноречив пример. Красноречив пример че случилото се при тях просто беше природно бедствие. Те нямаха никакъв избор, но в Гърция положението беше различно. В Гърция действително има грешки, има вина от страна на гръцките власти. Те бяха принудени да трябваше, необходимо ли беше наистина толкова много да задлъжняват е, гръцките домакинства? Пред И а, случилото се в Гърция, както казах, беше много по-различна. Сега по отношение на бюджетния контрол, струва се, че трябва да проявяваме последователност. Недопустимо е напълно да забавяме държавите, които имат бюджетен излишък. Защо? В отговор на депутата на Европейския парламент Посел от юни 2013 година, германският е, Министерство на финансите, господин Шойбле, заяви, че федералното правителство, че Федерална република Германия има възможност за подобни високи приходи поради високата поради ниското равнище на кредитополучаване в Германия в сравнение с а, а, високите равнища на заемане в Испания. А, както знаете, огромна сума беше платена 623 а, милиарда евро са отпуснати в помощ на Испания. Едновременно с това се говори за огромна печалба страна на германската държава. И въпросът е, ако а, пазарите не бяха реагирали така негативно на случващото се в Южна Европа, това нямаше ли да намали печалбата на Германия? И тези наречени германски печалби в кавички не са ли също печалба за цяла Европа? И това, което на мен ми се струва много особено в тази първа точка становището е, че не се взимат преди всички тези фактори. господин Штайнмайер би трябвало да ни обясни някои неща. Не смятам, че тези диспропорционални печалби някои държави членки би следвало да се разпределят между държавите членки, но все пак трябва да се вземе предвид и това положение. И смятам, че ще трябва да предложим някои изменения, за да вземем предвид тези печалби на някои държави членки, които някъде в становището трябва да се споменат. Преди също така, че тройката е технически орган. Но в много случаи тройката се опитва да не действа като орган от технократи. В много случаи тройката действаше по чисто идеологически мотиви и в много случаи се продължават много погрешни политики. Знаете, че първите критерии, първите изисквания към Гърция бяха напълно погрешни, те бяха преизчислени, но продължават да се следва същата погрешна политика. И това не е поведение на един орган, съставен от технократи. Ето защо се радвам за на факта, че становището, становището се твърди, че няма никакъв контролен дем, демократичен контрол. И това е напълно вярно. Може би ние самите не създадохме достатъчно своевременно комисия, която да контролира тройката. Днес, както знаете, колеги от социалисти от групата на социалистите е на в Атина и в крайна сметка беше е, създадена специална подкомисия на комисията по економически въпроси, която да контролира тройката, но тази комисия беше създадена прекалено късно. И така, какво, какво е предвидено за 11, заседанието на 11? Благодаря ви. Струва ми се, че основа на този текст започна на много интересна политическа дискусия. Всъщност цялата тази политическа дискусия започна по твое искане. Относно съдържанието, колегите казаха всичко, което исках да кажа и аз. И аз смятам, че Йорго. Йорго, добре е дошъл в политическата група на социал-демократите. Ние ще се радваме, ако ти дойдеш в нашите редици или поне, що се отнася до а, този въпрос. Разбира се, въпросът свързан с тройката е от голямо политическо значение за това какво може да изкаже като мнение парламента. Ние можем да кажем какво е нашето мнение, защото имаме и специализирана комисия, която се занимава с тези въпроси. Господи, е, уважаеми Михаил, ние разполагаме с е, твоя документ, с който можем да се занимаем, но правим нещо, което критикуваме при другите комисии. Добре е да се занимаваме с неща, които са в рамките на нашите компетенции, а не от компетенциите на ам, други органи. Но ние като депутати, разбира се, можем да имаме ам, политическа позиция, за това ни се плаща. Трябва да видим и а, какво се случва в съвета, какви са политическите предложения, с които можем да се занимаем ние в качеството си на Комисия по бюджетен контрол. Много от дейностите на комисията си оставят недокоснати и това е свързано с зачеркване на някои от точките. Точките свързани с тази конференция, на която ние бяхме домакин. Но аз точно така бих казал. Ние организирахме тази конференция, отбелязваме си, че има резултати постигнати вследствие на проведената конференция. И така по-ясно ще стане защо е, засягаме този въпрос. Ето защо те приканвам да поработиш е, още по формулировката и след това да обсъдим отново е, отделните въпроси. Ян Молтер, според мен темата е много сложна и затова към момента не взех участие в дискусията, просто изслушах колегите. Но мисля, че ако разгледате точка първа, основният проблем беше економически и паричен съюз, който не беше създаден съгласно общностният метод. Самите държави членки трябваше да се контролират и това тази система не даде очакваните резултати. Това е основният проблем. В момента, както знаете, делегацията на парламента води преговори по банковият съюз и се сблъскваме с същите проблеми. Кой точно взема участие в процеса на взимане на решение? И това е важен въпрос, свързан с контрола. Много ще бъде трудно да изледам с резолюция, която да се вписва в процедурите, с които разполагаме, защото Европейската централна банка е напълно независима и Европейската парламент не може да излиза с становище относно тяхната дейност. Европейската централна банка върши основната си цяло, именно да се справя с кризата. И аз наистина не мога да разбера каква, е основ... каква е изобщо целта на този текст. Какво предлагате? Да го изменим по някакъв начин с цел да го подобрим ли? Благодаря, Ян. Благодаря ти за този въпрос. Най-напред бих искал да призова всички да внесат изменения, ако желаят. Разискването доказа, че споделяме някои общи становища, има и разминаване в позициите, които водят до политически спорове, но тъй като разполагаме с много кратък срок, разполагаме всъщност с много кратък срок за подготовка, се стигна до някои формулировки, които със сигурност ще предизвикат допълнително разисквания. Каква е основната ни цел? основната ни цел и моето дълбоко обещение, е, че бюджетните контролни функции трябва да се включат по някакъв начин в позицията на Европейския парламент. И ако само за секунда се съсредоточим върху е, освояването на европейските фондове или преговорите по реформиране на регламента, управляващ е, кохезионните фондове, фондовете политиката по изближаване на страните които са най-тежко посегнати от кризата, веднага става ясно, че Европейския парламент, разбира се, има своето равнище и своето участие в излизането от кризата. Очевидно е, че се променя, че при една промяна на равнището на инициатива и на финансиране от европейските фондове. Това ще промени равнището инициатива за бенефициенти и естествено това е въпрос, който вълнува бюджетния контролиращ орган. Същото въжи и за европейският механизъм за стабилност. Трябва да се предвиди някакъв бюджетен контрол върху този механизъм. Но както знаете, има мнозинство, което би искало да ни държи настрани. И дори по въпросният механизъм за оздравяване на банките се създават доста въпроси, тъй като се, взимат, се подвежда под отговорност само националните бюджети за случаите в държавите, където има криза с държавния дълг защото не съществува общ механизъм за справяне с подобни ситуации. Въпросът е как може да избегнем подобни кризи за бъдеще, най-вероятно само ако успеем да разработим някакъв механизъм за оздравяване на дългове, на държавните дългове и най-вероятно с участието на частни инвеститори, защото те също носят част от, споделят част от риска, тъй като са инвестирали. И ми се струва, че всички тези елементи трябва да залегнат в становището, но разбира се, трябва да проведем по-задълбочено разискване. Ето защо ви предлагам да организирам среща на докладчите в Сянка, може би идната седмица в Страсбург. Разбира се, с а, готовност ще приема вашите предложения и а, проекто изменения. И съм а, съгласен с предложението на Хайнс Гайер, а именно да включим по някакъв начин и между парламентарните комитети т.е. трябва да вземе предвид и съответните ресорни парламентарни комисии на националните парламенти. Добре, мисля, че по този начин може да приключим с а, обменът на мнение на този етап, ако никой не иска думата. Изглежда не. Крайен срок за нас на изменение е сряда 15 януари. Благодаря ви.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 по време на среща на координаторите трябва да обсъдим една тема и то набързо, защото след това сте поканени на нашия малък прием. Искам да помоля координаторите да останат и